Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Драги Kollegi, vor 75 Jahren begann Rano sutrinta, na 1 септември predi 25 години Полен. Преди 75 години започна, първата, започна Втората световна война, която порази целия свят. Това бе резултат на една ужасна идеология на хора, които се опитаха да погазят вярванията и идеологиите на други страни, опитаха се да експлуатират хората. Това бе идеология на радикализация, превърнала света в арена на тотална война. Сключен бе един циничен пакт между Хитлер и Сталин. В самото начало на войната и двете армии влязоха в Полша. А в резултат на това в последствие Германия се изправи срещу Русия. Извърши инвазия, причинявайки неописуеми вреди, а 6 години след това самата Германия бе унищожена милиони загинали в градовете, по бойните полета, умрели от глад, жени, деца, възрастни хора и избити хора. Изгнани от домовете си, останали на улицата. Умиращи на улицата. Умрели на улицата, умрели на бойното поле, умрели под бомбите и разбира се екзекутираните, обесените и изпратените в газовите камери. Това е абсолютното падение в историята на човечеството. Геноцида на евреите, на ромите и синти. Госпожи и господа, тези събития, за съжаление, хвърлят дълга сянка, която стига до нашите дни. Спомняме си тези ужасни събития, спомняме си какво е станало тогава. Как е било възможно само 20 години след такъв срив на цивилизацията, какъвто бе Първата световна война, това да се случи отново? Можем ли да забравим тази война с ужасните и последици? Една от последиците обаче на Втората световна война бе желанието на поколенията, преживели двете войни, да изградят нова Европа. Невиждана до тогава, да изградят доверие между народите и през границите. Не само държавните граници, но и економическите граници, верските граници. И тези поколения имаха истинско желание да работят съвместно. Така бе създадена Европа, която познаваме днес. И е, Нашата парламентарна асамблея, нашият парламент е израз на тази воля. Тук има представители на различни държави членки, избрани суверенно. Представени са различни вери, различни религии, различни раси. Ние споделяме различни политически убеждения. Имаме представители на различни култури и различни народи, но всички имаме обща воля и тя ни обединява. Никога повече, никога повече на нашия континент не бива да се допуска подобно нещо. Чудо бе, че успяхме да примирим всичките си различия на континента, въпреки дрязгите в миналото. И за мен това е невероятен момент в историята. Всеки път, когато вляза в пленарната зала, това за мен е тържествен момент, защото виждам как чрез голяма решимост и себеотрицание, ние създадохме Европа заедно, преодоляхме войната, сринахме стените и разделенията, преодоляхме глада. Ние сме преодолели разделението като изкуствен конструкт. Сега Европа е единно цяло. Европейското обединение е истинско чудо и чудо, което може да ни помогне за да не се стига до такава човешка катастрофа никога повече. Госпожи и господа, разбира се, за това обаче няма гаранции. Ние не можем с магическа пръчка да прокудим войната от територията на Земята. Създали сме структури, които правят вероятно, че войната няма да се върне, но е, тези структури ние сме ги създали, а какво ще стане, ако започнем да, го, да ги разрушаваме? Това е реална опасност. Омразата, омразата към някои раси, към други хора, всичко това може да се върне в Европа. Ние сме създали нещо като имунна система срещу войната, но ние нямаме магическа пръчка, с която да изгоним войната за винаги. Затова европейците се страхуват от това, че границите на Европа могат отново да бъдат едностранно променени. Трябва да бъдем бдителни. Свободата в Европа е огромно постижение. Аз съм дълбоко убеден в нея. Аз съм германски гражданин. Роден съм след войната, не се чувствам отговорен за нея, но смятам, че всички ние носим лична отговорност да не допускаме подобни събития. Носим лична отговорност за мир, за търпимост. Резултати могат да бъдат постигнати само ако тези думи не са единствено написани на хартия, за тях се борим всеки ден. И едно от най-големите постижения на нашия парламент е, че правим точно това. За това и Европейският парламент носи особена отговорност. Трябва да признаем, че мирът, търпимостта, солидарността са нещо, което трябва да защитаваме всеки ден, всеки ден отново и отново, защото всеки ден може да ни донесе заплаха за тези ценности. Затова нашата парламентарна асамблея, многонационална е толкова важна. Тя е единствения валиден, реален инструмент, с който разполагаме за защита на Европа на толерантността и мира. И трябва да помним жертвите на Втората световна война. Това е основно наше задължение – мирът и търпимостта в Европа. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Благодаря ви, госпожи и господа. Моля за вашето внимание. За известна рутинна работа, която ни предстои, започвайки с няколко технически съобщения. В пленарното заседание се прави панорамна снимка. Нас много пъти ни снимат. Ако камерата се, ако фотоапаратът се обърне към вас, моля да погледнете право в обектива и да се усмихнете, защото всичко това ще се разпространи. Моля само да спазвате указанията на сътрудника на фотографа. Тогава ще разберете, че обективът е насочен към вас. Къде е, впрочем, сътрудникът на фотографа? Ето ви и вас. Това е господинът с белия половер. И камера бе Той ще ви подаде знак, което означава, че трябва да се усмихнете. Фотоапаратът ще остане в нашата зала до края на гласуването. Тук се казва, когато излизате от залата, не пипайте фотоапарата. Не мога да си представя защо бихте искали да пипнете фотоапарата, но такива са ми указанията, чета ви ги. Снимките ще бъдат качени на веб страницата на Европейския парламент и всички могат да ги използват. Вие можете да ги използвате в своите собствени кампании и комуникации. Това е съвсем ясно. Значи, кога